Ladies and gentlemen, good afternoon. I guess we can start. Добър ден, уважаеми колеги. Мисля, че можем да започваме. Our point number one is obviously the... Точка първа от дневния ред е приемане на дневния ред. В него са внесени следните промени. Точка 6 и гледането на измененията във връзка с Европейската процедура за искове с малък материален интерес и Европейска заповед за плащане се отлага. Точка 26 във връзка с укрепването на някои аспекти на презумпцията за невинност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, също се отлага. Някакви възражения или предложения към дневния ред? Не виждам. В такъв случай приемаме дневния ред в настоящия му вид. Съобщение на председателя няма. Преминаваме към следващата точка. Одобрение на протоколите от заседанията. Ако не получим възражения до края на днешното заседание, протоколите от заседанието от 24 и 25 септември и от 10 и 11 ноември 2014 се считат за одобрени. Точка четвърта. Устав на Европейската фундация. Нека да чуем господин Кьостер. Благодаря ви. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да обсъдим днес някои от основните точки от регламента за Европейската фундация. Смятам, че в общи линии има консенсус, а именно, че устава на Европейската фундация е от съществено значение за гражданското общество. Това е значителен принос и към социалното сближаване – Европейските фундации са добър начин за хвърляне на мост между институциите, демокрацията и гражданите. Това най-вероятно ще бъде и добра възможност за разсейването на скептицизма сред някои от европейските граждани. Трябва обаче да погледнем и някои от по-критичните точки при създаването на европейските фундации – може би те а, надхвърлиха кооперативите в Европа, като Икеа, например, тъй като това измести доста политическия дневен ред. Знам, че има подобен случай и в Германия. Бетелсман. Това са а, все важни въпроси, които трябва да вземем предвид при разглеждането на Европейската фундация. Предложението на Европейската комисия, което е представено на нашето внимание, се опитва да реши тези проблеми. Предложението на комисията от 8 февруари има следните ключови аспекти. Европейската фундация е допълнителна правна форма с наднационален статут. Това са фундации в общ интерес с публична полза, като Европейския парламент трябва да изготви становище. При изготвянето на това становище е важно да вземем предвид факта, че в съвета ще е необходимо единодушие, за да може да се одобри статута на Европейската фундация. Така стоят нещата. Трудно е за европейските фундации да действат в повече от една държава. Знаем, че някои европейски фундации имат трансгранични е, дейности и те не трябва да се възпрепятстват от данъчните е, законодателства и е, гражданско-правните кодекси на държавите членки. Важно е държавите членки, разбира се, да могат да регулират дейността на чуждестранните фундации на тяхна територия. В Германия признаваме европейските фундации като статут. От гледна точка на данъчното законодателство, много държави членки дават данъчни облегчения на фундациите. Комисията предлага да регулираме статута на европейските фундации. След като създадем този устав, той трябва да разсее правната несигурност и да премахне някои от пречките за фундациите при трансграничната им дейност. Тук се казва също така, че европейските фундации могат да бъдат учредени когато е, имат стопанска цел. Съгласно предложението, всяка печалба трябва да бъде използвана в интерес на обществото. Имаме и минимални активи 25 000 евро. Отговорността на фундацията се свежда до този размер. Европейската фундация трябва да действа на международно равнище, т.е. тя трябва да има дейности в поне две държави членки. Административното седалище и клоновете могат да бъдат в две различни държави членки, което може да доведе до проблем. Ако Европейската фундация следва законодателството на административното си седалище, то тогава може да се стигне до правна несигурност. Господин Вегнер, който беше докладчик преди мен, каза, че не трябва да се прави разлика между регистриран офис и административно седалище. Доклада на госпожа Вегнер бе обсъден в този парламент и от дискусията стана ясно, че трябва да се е, насърчи доброволческото начало, а не да се създават правно обвързващи разпоредби в това отношение. Публичният интерес също беше обсъждан може ли Европейската фундация, например, да е, се занимава с някаква економическа дейност? Това е въпрос, на който трябва да отговорим. Аз бих казал, че трябва да помислим до каква степен е възможно административното седалище и регистрирани офис да бъдат в две различни държави членки. Следващия важен въпрос е начина по който това се отразява на служителите. На този въпрос не бе отговорено в достатъчна степен от доклада на госпожа Вегнер. Европейския съвет по заетост се занимава с този въпрос. А, както виждам и включването в процеса на вземане на решение на работниците не е предвидено. В Германия фундациите също прилагат процедурата за съвместно определяне на целите на дружеството. Което означава, че много служители не винаги се възползват от това, това право. Дали изискваните активи от 25 000 евро е достатъчна сума? На 19 ноември тази година въпросът бе обсъден от Корепер и там мнозинството от държавите членки подкрепиха устава на Европейската фундация, подкрепиха текста, но говорим за мнозинство от държави членки, а не за единодушие в съвета, което е необходимо. И накрая бих искал да ви обърна внимание и на отговорите, които очакваме от съвета и от комисията за статуквото по отношение на данъчните въпроси. Има още един важен момент, свързан с воденето на преговорите с цел постигане на единодушие. Мисля, че все още има поле за допълнителни дискусии. Благодаря ви. Благодаря. Господин Дегранде, заповядайте. Ya creía que no llegaba, el avión <laughs> ha tenido dificultades, pero llegué a tiempo. Y además a tiempo. и el sábado eh, de esta misma suerte. Благодаря много. Аз е, работих по предварителния доклад по тази тема. Това може да е било проблем в миналото. Е, в Корепер имаше 8 гласа против, например. Така че въпреки всички усилия, на италианското председателство не бе а, достигнат единодушие. Така че парламента трябва да напомни за предходните си препоръки. Имаме и ясни становища от Економически и социален комитет и от Комитета на регионите. Така че се опитваме да намерим една обща позиция, в която да има яснота и единодушие за статута на Европейската фундация. Но трябва да се а, е, види защо 8 от 28 държави членки са казали не на това предложение. И е, е добре да а, е, помислим за какво става дума? Парламентът съвсем ясно изрази своята позиция в пленарна зала. С много ясно мнозинство. В подкрепа на Европейската фундация. И за това моят въпрос е към съвета. Какви са възраженията? Сигурен съм, че докладчикът е наясно с позицията на парламента при предхождното обсъждане и с позицията на групата на социалистите. Е, може би не всичко е напълно приемливо. Като си има предвид е, в какви времена живеем и като се има предвид социално-економическия контекст, мисля, че фундациите могат да играят много важна роля. За да се поддържа контакт с гражданското общество, и трябва да а, бъде достатъчно лесно да се създаде фундация, за да бъдат а, фундациите по-привлекателни. Има а, фундации, които са семейни. А, фундации на големи семейства или пък на богати семейства, които предоставят своите средства за публични цели. Очертават се определени правила за ползването на средствата и трябва да има ясна правна основа за това. И точно за това е ценен този нов статут на Европейската фундация. И тук е важно да говорим и за представителите и за, за служителите на фундацията. И по някой път не е най-доброто решение да имаме много строги правила. Онези, които искат да създадат фундация, трябва да имат определени правила, на които да могат да разчитат. Има също така и данъчно право, което засяга фундациите. Аз мисля, че а, фундациите следва да разполагат с някои отстъпки от данъците. И така трябва да се види а, защо е имало 8 гласа против. Само така можем да разберем за какво става дума и как може да се постигне евентуално един души в съвета. Защото Европейската фундация може да е много полезен инструмент. Има достатъчно добавена стойност в този нов инструмент. Така че, дай Боже да успеем да постигнем съгласие по въпроса. Благодаря. Госпожа Хаотала има думата. Thank you very much, chair. Благодаря, господин председател. Мисля, че е, е очевидно, че парламента трябва да продължи да подкрепя статута на Европейската фундация, но е, и аз също като колегата, който се изказа току-що, съм много любопитна защо 8 държави са изразили резерви по въпроса. Всъщност, тази информация би ни била изключително ценна при работата по последния вариант на проекта. Може би комисията и докладчика също могат да се спрат на следните а, няколко въпроса. Първо въпроса за общественото благо. Дефиницията на понятието обществено благо е различна от една страна до друга и в тази връзка може да има разлика в данъчните облаги, предоставени на съответната фундация в съответната страна, които са обвързани с работата за общественото благо или обществения интерес. При положение, че се работи въз основа на взаимното признаване, всъщност проблем ни е това, че дефинирането на понятието обществена полза, обществено благо, може да е различно в различните държави членки. И още нещо. преди години и половина работихме последно по темата. Е, в различен състав на тази комисия. И Комисията по култура от преди година и половина подчерта, че е важно да има от, откритост, отчетност, контрол и минимални стандарти за а, е, финансовата дейност на фундацията. И ако всичко това е гарантирано, според а, твърдението на Комисията по култура, а, ще може да се има вяра на тези фундации. И още нещо. Обсъдих това с колегите от моята политическа група. Чудахме се колко време трябва да мине преди комисията да излезе с предложение за Европейска асоциация. Много от нас знаят какви са проблемите. Ако има асоциация, тя трябва да се регистрира в Белгия или в Люксембург. Не за да се а, използват някои данъчни облаги, просто за да може тази асоциация да работи сравнително нормално като международна организация. А, такава инициатива обаче на европейско равнище все още няма. И така моят въпрос е дали можем да зададем въпрос с искане на, за устен отговор към комисията за евентуално такова предложение. Благодаря, господин Шолц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 това какво се случва в различните държави членки. Е, позицион führt, sei es jetzt Steuerfrage, sei es jetzt Geldwäsche oder wie auch immer. Понякога в данъчната област има е, някои вратички и трябва да бъде много внимателно. Е, необходимо е системата да действа ефикасно, да няма пропуски или вратички трябва да се замислим и за правните последици. В рамките на този статут трябва да избегнем всякакви нежелателни последици. Трябва да се гарантира необходимата гъвкавост Вярно е, че се нуждаем от този общ статут, но не трябва той да има нежелани от нас последици. Затова трябва да сме внимателни. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес в Европейския съюз съществуват повече от 110 000 фундации с нестопанска цел, чието активи общо се оценяват на около 350 милиарда евро и които осигуряват работни места за 1 милион европейски граждани в същото време на територията на съюза съществуват повече от 50 различни закона в областта на гражданското и данъчното право приложими спрямо фондациите както и многобройни сложни административни процедури които струват милиони евро годишно пари които могат да се използват за много по полезни за обществото цели. въвеждането на общ устав на европейската фондация би могло значително да улесни обединяването и трансфера на ресурси, знания, дарения, както и осъществяване на дейността на фундациите в целия Европейски съюз, ще намали правната несигурност и ще допринесе за популяризирането им. Разбира се, не трябва да забравяме, че от решаващо значение е, европейските фундации да работят на устойчива и дългосрочна основа, както и важността на техния ефективен надзор с оглед повишаване на репутацията и доверието в новия устав ние европейските депутати сме тези които трябва да подкрепяме и насърчаваме ценната им работа извършвана в полза на европейските граждани. в тази връзка считам че е важно преговорите по този важен законодателен акт да се придвижат бързо напред. така ще можем да предоставим на сектора на фондациите този нов инструмент който очевидно се очаква спешно. ето защо трябва възможно най бързо да отправим ясен сигнал към държавите членки да приемат и приложат незабавно устава на Европейската фундация. Благодаря ви. Like, uh, Благодаря. Госпожа Кнефъл иска думата от името на комисията. Или може би нейния колега. Аз ще се изкажа, господин председател, по тази точка. Благодаря много за направените коментари. Благодаря е, за казаното от докладчика. Благодаря и а, е, на госпожа Регнер за нейната работа по-рано по темата. Ние в комисията си даваме сметка, че Европейския парламент а, е, дава голяма подкрепа на тази важна а, на този важен проект. И винаги сме се считали сме, сме се е, радвали на тази подкрепа и сме смятали, че тя ни дава основание да излезем с най, възможно най-доброто предложение. Сега ще се отнася до приложното поле. Тук става дума за фундации, които се занимават с дейност от обществен интерес. Тоест, е, онези фундации, които а, е, имат и търговски интерес, като Икея и прочие, това, а, те, те не влизат в тази категория влизат по-скоро благотворителни организации. Господин председател, няма да навлизам в твърде големи подробности, но първо на по отношение на въпроса за това какво е положението в съвета в момента. След 3 години преговори, 11 срещи на работната група и 3 срещи на Корепер все още имаме противопоставяне от страна на 8 държави членки. Пет от тях искат доста големи промени. Останалите дават до голяма степен своята подкрепа. Член 352 от договора обаче изисква единодушие по този въпрос. Какви са проблемите в съвета. Доста трудно е да се каже какви са проблемите за различните държави членки, честно казано. А, не ми се ще да критикувам предложението, <laughs> при положение, че а, аз съм от комисията, която прави предложението. А, но, основните а, възражения са че не се вижда добавената стойност на това предложение. Ние знаем, че висо... добавената стойност е много висока, но а, има някои държави членки не са съгласни, с... които не са съгласни с това и които смятат, че а, ползата от а, този нов статут няма да а, си струва допълнителната административна тежест, независимо от това дали става дума за надзор на административните разходи, регистрацията на държавно ниво е, и други. И така, в крайна сметка, след 3 години трябва да преоценим нещата и да видим как да вървим напред. Както знаеш, комисията в момента разработваме работната си програма за 2015 година. И като си има предвид, че тук има една тема, по която се иска единодушие и след това съгласие от парламента, трябва да видим как да продължим напред. Работата в комисията продължава, но както знаете, комисията работи и по преглед на е, темите като цяло, за да се види кои теми ще бъдат извадени от работната програма на комисията и все още не се знае е, как ще напреднем. И така, тази тема може да се окаже една от изключените теми. Разбира се, всичко зависи от е, процедурата на вземане на решение за основните приоритети. Това е във връзка с е, пъти напред за това предложение. Още един коментар. Бе попитано, няма ли предложение за Европейска асоциация, за статут на Европейска асоциация. Доколкото на мен ми е известно, е имало такова предложение през 90-те години, по-късно е оттеглено. То не е било разработено от нашата генерална дирекция, от генерална дирекция предприятие. Обсъдихме темата с тях и те казаха, че каквото и да било предложение за статут на Европейска асоциация, също ще се нуждае от единодушие. И така те чакат да видят какво ще стане с фундациите първо. И честно казано, не ми трябва кристална топка, за да кажа, за, за да предвидя, че ако се провали Европейската фундация, едва ли ще имам голямо желание да се започне работата по Европейска асоциация. Съжалявам, че на... така малко песимистично приключих, но това е. Благодаря. Няма представители на съвета, които имат желание да се изкажат, така че давам думата на докладчика за заключителни коментари. Благодаря. Докладът е отворен. Благодарим и за реалистичното становище на комисията. Мисля, че можем да подходим творчески в нашата комисия, така че да получим положителни резултати и да можем да осъществим този европейски проект, на който държим. Това е мое задължение много е важно да се раздели да, да се да уреди въпроса с седалищата на фундациите. Трябва да обмислим каква инициатива да предприемем, за да окажем натиск за да може да бъде прият този общ устав и да бъде осъществен този проект. Благодаря, господин Дегранде. госпожа Хаутала иска думата отново. Господин Дегранде, заповядайте. Благодаря, господин председател. Не знам дали комисията нарочно беше малко неточна или неясна. Аз бих искал все пак тя да, да предостави малко повече информация за това, което станало съвета и какви са причините. Знаем, че има 8 позиции на едно становище, 5 на различни и 3, които са в трета посока Всички сме съгласни, че трябва да защитим публичния интерес. Това е целта всъщност на предложението. Но беше зададен един въпрос, а именно какъв точно ще бъде правният инструмент – Ако бъдем изправени пред сериозни трудности, не можем ли да приложим циленото сътрудничество? Трябва да намерим а, не, такова решение, което да гарантира консенсуса. Всъщност няма някакво, кой знае какво съпротивление. Просто трябва да бъдат изгладени различията. И Всъщност, точно това е ролята на нашата комисия. Всъщност, ние нямаме никаква вина за забавенето на преговорите. Съвета просто не изпълни своите задължения. И беше на висота. как можем да се справим с това съпротивление, как да убедим тези държави членки, които са против проекта? Какви са техните възражения? Категорична ли е позицията? Или, е, е, категорична ли е позицията в или могат все пак да отстъпят? Има ли възможност за промяна в мнението? Thank you very much. I... Благодаря много, госпожа Хаутала. И аз мога да кажа същото като господин Леграндес. Малко е странно, че говорим за пътя напред, без да имаме представа какви са останалите резерви на съвека и останалите държави членки. Не мисля, че е подходящо на въпросите ни да се отговаря с тишина. Тоест, отговор да няма. В крайна сметка, възможно е да има определен брой страни, които да могат да се придвижат напред с това предложение в рамките на засиленото сътрудничество. Още нещо. Сега може би, защото си, английският ми не е толкова силен и не сте ме разбрали, но все пак, нека пак да попитам, а, каква е разликата в правните определения на понятието обществен интерес в различните държави членки и Пречка ли е това? И освен това, по финансови въпрос, как можем да сме сигурни, че тези фундации няма да се превърнат в някакъв начин за укриване на данъци? Може да се окаже, че се създават нови инструменти, които да се използват за укриване на данъци всъщност. I regret, uh, if, if you found... Uh, Съвсем накратко. Ако не сте разбрали моето обяснение, аз не мога да говоря от името на съвета и от името на държавите членки. Опитах се да ви представя това, което ние схванахме от тяхните гледни точки, а именно те не са много убедени от това предложение. Според тях предимствата не са толкова много в сравнение с административното бреме, което се налага. Комисията направи това предложение за да може да улесни евентуалните различни законодателни текстове в държавите членки, които могат да затрудняват трансграничната дейност на европейските фундации. Това а, не се хареса на държавите членки на съвета. А, в Корепер през 2013 година, т.е. преди една година, цялата тази глава беше махната от предложението. Така че сега в предложението няма нищо за данъчната политика. Може би това се дължи и на причината, която вие намекнахте, а именно данъчните злоупотреби, избягването от плащане на данъци. Ние в нашето предложение не искахме да се стига до там, но повтарям, целият текст в това отношение беше махнат. Относно намалената полза от това предложение, смятаме, че все още има някаква полза от този текст за сектора. На следващо място имаше въпрос за възможността за разделянето на седалищата и е, страничните ефекти от това разделяне на седалищата. Внесените промени имаха за цел да се избегне разделянето на седалищата. Това в някои е, ситуации водеше до липса на доверие, така че този проблем сега се премахва. Основните градивни единици на предложението бяха тези. Риска от пране на пари, данъчни измами и така нататък. Тези рискове сега са неутрализирани. Благодаря ви. Мисля, че с това стигаме до края на дискусията по тази точка от дневния ред. Преминаваме към точка 5. Присъединяване на Австрия и Малта към Хакската конвенция от 15 ноември 1965 за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела. Господин Успаских, докладчика, има думата. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegas, gerbimas pirmininkė. Благодаря. Колеги, господин председател, мога да представя нещата много кратко. На 15 ноември при 65 година беше подписана Хакската конвенция за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела в други държави и страни по конвенцията. Връчването на документи в Европейския съюз е уредено от друга конвенция, приета на 13 ноември 2007 година. Става въпрос за връчването на територията на Европейския съюз. 26 държави членки прилагат вече тази конвенция. Австрия и Малта заявиха желанието си да се присъединят към конвенцията. Европейският съюз има изключително право да упълномощи други държави членки да действат от негово име в рамките на тази конвенция. В заключение бих искал да кажа следното. На 15 ноември 1965 година беше приета тази Хакска конвенция за връчване на документи. И всички държави членки имат интерес да прилагат една и съща система за връчване. Затова предлагаме да дадем нашата подкрепа за присъединяването и на Малта и на Австрия. Благодаря ви. Някакви коментари. Господин Живка. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика от името на НП. От НП бихме искали да приветстваме присъединяването на Австрия и Малта към Хакската конвенция. Хакската конвенция за връчването в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела – това е основна конвенция, която увеличава ефективността на правните системи и улеснява комуникацията между тях, както в областта на гражданското право, така и в областта на търговското. Немислимо е държави членки да не са част от тази конвенция. Следващия оратор. В качеството ми на докладчик в Сянка също искам да подкрепя присъединяването на Малта и Австрия към Хакската конвенция. Още повече, че това съответства на ангажимента на Европейския съюз, поет още през 2007 година, когато самия съюз стана страна по конвенцията. Това присъединяване на двете страни отговаря и на препоръката на комисията на страни извън Съюза да се присъединят към тази конвенция, така че е много добре оставащите две страни извън конвенцията Малта и Австрия да се присъединят към нея. Uh, Благодаря ви. Явна е позицията на тази комисия. Ще гласуваме след като съвета поиска съгласието на парламента, а това ще се случи след няколко месеца. Точка 6 бе отложена. Преминаваме към точка 7. Присъединяването на Марокко към Хакската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 година. Госпожа Хаутала, докладчика, има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз вече представих проекто доклада на последното ни заседание. Няма какво повече да добавя. Добре е, че най-накрая Европейския съд взе решение по въпроса, а именно, че той е от изключителната компетенция на Европейския съюз. Надявам се, че проекто докладите бързо ще преминат нататък, защото това е в интерес на отвлечените деца в третите държави и това е в интерес и на техните семейства. На миналото заседание попитах правната служба дали в обхвата на тази конвенция се включват и случаите на деца, които са били отвлечени в момента, в който се превежда в изпълнение тази а, конвенция. И отговор на правната служба беше, че това би означавало ретроактивно а, действие, т.е. не е възможно. Затова исках да се ускори процеса и а, измененията трябва да бъдат внесени в а, оказания за това срок. Благодаря ви. Някакви коментари? от залата? Не виждам. Съвета поиска становището на парламента. За това трябва да определим и крайен срок за внасянето на изменения. Този крайен срок е 8 декември, за да може да гласуваме през януари следващата година. Това е по точка 7. Um, for points number 8 and 9, we do not have the... Точки 8 и 9. За съжаление докладчика не е тук господин Кавада, а това само по себе си е проблем, което означава, че трябва да отложим тези точки и да преминем към следващите точки от дневния ред, които са при закрити врата. Затова бих искал да помоля всички, е, които нямат правото да присъстват на закритото заседание, да напуснат залата. Обявявам 5-минутна почивка.